Regarding today's agenda, the request... Uh, Добро утро. Тази сутрин има желание на господин Гамбус. Uh, точка 6 за морското дело и рибарството и точка 4 размяна на мнение за осветителните тела да се разменят гласуването за точки 17 и 23 ще бъдат преместени сутринта след гласуването за пластмасите. Ако няма възражение с тези промени, смятаме дневния ред за прият. В документите ви има доклади за мисиите на ЕМВИ в Европейската агенция по околната среда на 17-18 септември тази година, а също така на форума на високо равнище за устойчивото развитие на ООН в Нью Йорк на 16 и 18 юли. Това беше заседание съвместно с ДЕВЕ. На 27 ноември Европейския парламент, заедно с Европейската комисия, ще бъде домакин на конференция на високо равнище под наслов научно-следователска работа и иновации в Европейския съюз в ежедневния ни живот, подобраване на всекидневието на европейците. Ще, конференцията ще се състои в е, Европейския парламент в голямата зала. Като се имат предвид е, колко важна роля играе на иновациите в е, медицината, това ще даде възможност да се прегледат постигнатите резултати и също да се разменят нови идеи и резултати от иновации и научни изследвания. Заинтересованите страни, гражданите, също и представители на институциите на Европейския съюз, държавите членки, университети и други ще бъдат представени. Конференцията ще бъде техни съвместни домакини ще бъдат председателят е, на парламента Таяни и е, комисарят Мойдас. Е, информацията за конференцията и регистрационната страница може да намерите на вебсайта на парламента. И тази информация ще бъде разправена на членове на нашата комисия. Имаме превод на 20 езика. И както обикновено Информацията ще бъде качена на интернет, а също така нашето заседание се предава директно онлайн. По отношение на механизма за гражданска защита имаше триалог в понеделник. Бяха разменени мнения по бюджетните въпроси. Стана ясно, че различията между съвета и парламента на този етап би било трудно да бъдат преодолени. Като се има предвид позицията на съвета, която предвижда всички необходими ресурси за новия механизъм да дойдат чрез прехвърляне на средства от другаде. Бяха обсъдени въпроса за превенцията и нивото на информацията, което трябва да се разменя между държавите членки и Съюза. Предложението предвижда автоматичност в задействането на механизма и надзорният механизъм. Не е необходимо да се каже, че парламента е против подобен автоматизъм. Остават и дълбоки различия а, по Rescue, а, в формата, която се предлага парламента. Спад, не знаем дали ще има наистина добавена стойност това предложение. Председателството иска да бъде постигнато споразумение, но за разлика от парламента, председателството не е направило някакви сериозни предложения. Следващият неформален триалог се предвижда в началото на ноември. Сега минаваме нататък по точка 6, която замести четвърта. Това е Европейския фонд за морско дело и рибарство. Докладчик е господин Гамбус. Давам му думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията през юни представи новото законодателно предложение – за фонда за период 2021-2027. Както знаете, целта на този фонд е да подкрепи общата политика по рибарство и международните ангажименти на Съюза в областта на управлението на океаните и най-вече в рамките на програмата за устойчиво развитие 2020 година. Като докладчик, благодаря на Европейската комисия И мисля, че с законодателите ще се умеят да работят по това предложение. Благодаря особено на комисията за това, че подсили екологичните аспекти. Става въпрос за морската среда. 30% от бюджета се предоставя за борба срещу климатичните изменения и за спазване на поетите задължения по Парижкото споразумение. Благодаря за положения труд, за да се отчетат действително всички екологични аспекти и устойчивото развитие. Комисията по този начин доста упрости и нашата работа. Три стълбо в работата има Един от фондовете е много важен в случая, който е в основата на трите стълба, а именно економическия преход. Там представям няколко изменения. Мисля, че е много важно да наблегнем на съвместното управление. В Каталуния има такива експерименти с прякото участие на всички заинтересовани лица. Администрация, рибарския отрасъл, гражданското общество. Има включително и неправителствени организации, които участват. И това съвместно управление се основава на равнопоставено разпределение на правомощията за вземане на решения възоснова на получената информация, на всички достъпни сведения и се опитваме да реагираме възможно най-бързо, за да управляваме съответните екосистеми, като разбираме, спазваме и принципа за предпазливост. Този модел съвсем наскоро бе признат от ФАО като модел за управление на рибарството. И това не е нещо дребно. Наистина признанието на ФАО е, е сериозно признание. Е, трябва да можем да реагираме в реално време на действителността, която постоянно се променя. И този фонд би трябвало да позволи именно това, да се приспособяват механизмите за всички видове е, рибарство сътрудничеството, участието на всички трябва да се предвидят и самото управление да бъде проактивно това управление трябва постоянно да се приспособява към променещата се действителност и следователно трябва да се отчитат в реално време и научно-техническите постижения и данни. Много е важно всички заинтересовани лица да приемат решенията и само така биха могли да го направят с участие. Това е важно за устойчивото развитие и от екологична гледна точка, и от социална гледна точка. Много е важно също така да приспособим рибарството към състоянието на морските ресурси. Затова е много важно да има а, възможност за временно спиране на а, риболова, разбира се, по определени биологични критерии. И това, разбира се, трябва да става пропорционално. А, трябва да се отчетат евентуалните загуби при такова спиране на риболова и от друга страна да се предвидят съответните компенсации. Така че трябва да има времени компенсации, които да отчитат периода, в който е спрян риболова. В новия фонд се говори за подобни преустановявания, но трябва да се отчитат периодите за размножаване, например, на видовете, но това не са някакви изключителни преустановявания, защото те се, се появяват редовно. Така че наистина трябва да има разграничение. Още нещо важно, според мен. Крайбрежния риболов. Крайбрежния за найчиски риболов, който го наричаме така, представлява 75% от риболова и всъщност по този начин фонда иска да се съсредоточи върху тази категория, което е съвсем логично. При все това, този аргумент който се основава на размера на, на лодките, на съоръженията и така нататък, не отчита непременно всички съществуващи казуси. Понякога в Европа, в някои зони, местния риболов представлява само половината от риболовната дейност по места. Така че трябва да се отчита и тази възможна дискриминация, която би се появила между различните морски региони. По тази причина крайбрежния риболов трябва да се свързва винаги с местните зони и с населението, което го практикува. Трябва да се отчита добавената стойност на прясната риба и разбира се с оглед на гаранцията на ресурсите и на възможностите за възпроизводство на рибните ресурси. Ако ние не защитим морската среда, няма да има риба. Ако няма риба, няма да има рибари. И ако няма рибари, то много други е, работни места ще изчезнат, а те са изключително важно за населението е, край нашите брегове. За това именно това понятие за съвместно управление е много важно. Трябва всички заинтересовани страни да се обединят около него. Това е, госпожо председател. Надявам се наистина, че заедно с е, докладчиците в Сянка ще направим всичко възможно нашето становище да постигне консенсус. Това е много важно, за да гарантираме жизнеността устойчивостта на местната економика с оглед на трудовите места и на екологията. Благодаря. Да. Много благодаря, господин Гамбус. Сега долачиците сянка. You, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика за неговата работа по този доклад. Разбира се, ценим усилията на комисията за подготовка на проекта документа за периода 21-27. Както знаете, това, целта на това предложение е да бъдат подкрепени а, целите на фонда и да се а, подкрепят международните усилия в тази насока. Приветстваме и предложението на комисията за упростяване, гъвкавост, особено гъвкавостта при прилагането на националните програми. А и също така а, и а, с, привеждането в съответствие с други фондове. По този начин ще се осигурят синергии, взаимно допълване с други програми. Предложение, целта на предложението да се опрости постигането на резултатите в сравнение с сложената структура на предишния период. Независимо от това, като се имат предвид изискванията на сектора, не може да се съгласим с 5 намаляване на бюджета в сравнение с сегашния бюджет. Нещо повече. Инвестирането в земеделието и преработвателната промишленост а, това се даде възможност за устойчиво развитие на аквакултурата. Аквакултурата трябва също така да има необходимото внимание в документа, нещо, което е абсолютно необходимо за опазването на морската биология, многообразието, устойчива синя економика и за здравето, сигурността и устойчивото управление на моретата и океаните. Благодаря. Благодаря, председателката. Сега думата има а, Гезин Меснер. Благодаря, госпожо председател. Първо държа да благодаря на докладчика. Той вече каза доста неща, които подкрепяме и които са съвсем правилни. От 2009 година се занимавам с интегрираната политика на по морето. От 2007 година това е европейска политика. Това е изключително важно, защото океанът играе наистина много важна роля. Много морета има в Европа и е много важно да се занимаваме не само с риболова и с аквакултурата, но и с всичко останало. Всичко, което така и иначе е свързано с морето, отблизо и до от по-далеч. Затова е много важно, че този фонд се разширява и се превръща всъщност в фонд за риболов и за моретата. Да, една част от парите се посвещава на интегрираната, политика, интегрираната морска политика, това е една първа крачка. По-голямата част от парите е, се използва за реформата на е, риболовната политика. Това е добре, защото наистина има още много работа, докато постигнем устойчивост. Е, имаше 640 милиона за риболовната политика и 300 милиона за всичко останало. Така че всъщност е, е, тази по-малка част е, все пак се оказа много успешна инвестиция, защото позволи да се управлява тази морска политика и да се постигне това, което ние наричаме син растеж, това е синия стълб е, за Европа 2020 и този син растеж през 2016 година е, създаде 3 милиона, над 3 милиона е, работни места, преки работни места. Така или иначе има още много работа. Използвахме тези средства, за да развием регионални стратегии за Адриатическо море, например, Юнийско море, но продължава да има много работа. За момента замърсяването на моретата, климатичните изменения, всичко това са нови предизвикателства и трябват действия на европейско равнище по тези теми. Освен това, трябва да се впишем и в е, световния контекст. Важно е, разбира се, да поговорим и за управлението на моретата на международно равнище. Европейската комисия реши да започне да работи е, така, че да бъде пример и на световно равнище и да се види какво може ефективно да се транспонира с е, морската интегрирана политика в други региони. Има увеличение на средствата за тази политика, така че това е положителна стъпка. В крайна сметка моретата нямат граници и ако искаме да се борим срещу незаконния риболов, срещу замърсяването с пластмаса, ако искаме малко по-чисти морета и океани, ако искаме бреговете ни да бъдат по-чисти и ако искаме да позволим синия растеж, имаме нужда от повече средства. И намирам, че това, което сега ни се предлага е отлична мярка. Благодаря. Okay, great. Госпожа Екстрам, която не е тук, е измерен някой друг, който иска да вземе думата. Няма а, желаящи. В такъв случай давам думата на представителката на а, Европейската комисия. Благодаря, госпожа председател. Разрешете ми най-напред да благодаря на докладчика за становището и за всички изказвания, които изслушах много внимателно. Разрешете ми най-напред да направя някои забележки. Първо по въпроса за опростяването. опростяването. В резултат на анализ на широк спектър от допустими дейности, стигаме до заключение, че всичко може да получи подкрепа с изключение на списъка на недопустимите мерки. Трябва страните членки да приспособят своята подкрепа към конкретните изисквания на страните членки. Това значи, че а, допустими в тези рамки са а, командни схеми. Второ, целта е по-добре да спомагаме за постигането на политическите цели на общата е, риболовна политика. Морският фонд е, обхваща не само целите на общата е, риболовска политика, но също така и целта да устойчива аквакултура, защитата на биоразнообразието, сината економика и поетите ангажименти по отношение на управлението на океаните. Както знаете, общата политика е основана върху подход, който взима предвид човешките дейности и е в съответствие с екологичното законодателство. Цели постигането на добро състояние на морската среда. Това е хоризонтална цел за всички страни членки към която а, трябва тази политика да допринася. А, също така необходима е подкрепата на, а, да се окаже помощ на специфични райони. Комисията ще помага за събиране на информация за моретата и океаните, хабит на местообитатели, на птици и други подобни. Наред с другото, е, възнамеряваме да е, спомагаме за прилагането на стратегията за намаляване на пластмасовите отпадъци и прилагане на общата стратегия за морето и океаните. Като се има предвид, е, като имат предвид консервационните цели на общата политика, чрез подкрепа на е, многогодишните планове. И накрая за прекратяването по извънредни причини. Ако това не е добре дефинирано, това може да се използва като допълнителен източник на приходи. Вместо да се използва само в кризисни ситуации. Затова смятаме, че компенсациите да бъдат по-добре формулирани, целенасочени само в случаи на извънредни обстоятелства. Това е нашата цел, цел при формулирането на това предложение. Благодаря, господин Гамбус, докладчикът. Да, благодаря, госпожо председател. Ще съм съвсем кратък. Искам само да благодаря всички изказали се. Може би не стана съвсем ясно. Ние също не приемаме намалението с 5%. И в основни линии сме съгласни с всичко, което се каза за устойчивата и синя економика. Така че това е много добра основа за бъдещата работа по този доклад. И както казах преди малко, аз съм на разположение на всички докладчици в Сянка и на всички колеги, за да се опитаме да подобрим доколкото ни е възможно това проекто установище. Важно е наистина документът да стане добър и да го предоставим на водещата комисия. Благодаря. Председателката. С това приключваме точката. От дневен ред 16 октомври е срок за внасяне на изменения. 20 е, ноември в комисия ще гласуваме. Водещата комисия на по рибарство вероятно ще гласува през януари. С това приключваме тази точка от дневния ред. We are trying to find out if the next rapporteur is going to show up or not. That... Опитваме се да установим дали последващата точка от дневния ред е, са на лице вече докладчикът и докладчиците в сянка. Well, now we can move to the next item. Можем да пристъпим към е, е, следваща точка от дневния ред. Е, проекто становището по Европейския социален фонд Плюс. Докладът е чека господин Бушой, който има думата. Yes, thank you very much and, uh... Благодаря. А, съжалявам, а, знаех, че трябва да дойда в 10 часа затова ма нямаше до сега, колеги. Комисията предложи, направи предложение за регламент за Европейския социален фонд ЕСФ плюс, за, да може да се отговори на сегашните предизвикателства на пазара на труда. Като се има предвид големия брой на хора, застрашени от социално изключване и бедност, значителната високата безработица на младеща, Европа преживява ключов период. Значи, обясняването на нашата позиция трябва да се търси в укрепване на социалните измерения, глобалната економика, социалното приобщаване и здравеопазването. Предлаганият механизъм предлага опростяване на административна тежест в, с пет съществуващи програми Европейския за социален фонд, инициативата за младежка заетост, фонда за социални иновации и, и, и укрепване на социалното измерение, механизмът и по-нататъчното опростяване на програмирането, за да се намалят административната тежест в полза на всички граждани. Оттеглянето на здравната програма като отделна програма дава а, а, лош сигнал на европейските граждани. А, защото здравеопазването остава един от приоритетите на нашите институции. Значи две главни точки за загриженост споменавам в моето проекто становище. Както казах, оттеглянето на програмата за здравеопазване не отговаря на очакванията на гражданите, които съгласно последните допитвания на Евробарометър смятат, че Европейският съюз да трябва по-активно да действа в областта на здравеопазването за това оттеглянето на програмата за здравеопазване от Европейския социален фонд Плюс не е уместно и искам да благодаря на председателката на комисията и нашите координатори за, за това, че подкрепиха това предложение. Очевидно, че е, ние имаме. Enforced only underline that according to the midterm the evaluation considerable achievements have uh, been made so far.